приложени на практика, а не да стоят в чекмеджетата и папките. Благодаря, госпожо Юрова, за отговорите, които дадахте на блокове, на, на трите блока въпроси. Имате 5 минути и ще ви помоля да се вместите в тези 5 минути. Без друго изоставаме. уважаеми депутати, уважаеми председатели, доста съм изморена. Три часа разговаряхме. За мен беше много интересно да чуя вашите въпроси. Много се радвам, че получих възможност да изкажа своето мнение. Казах ви, че не съм чиновник, а съм политик. Може би някои от моите отговори са ви се сторили недостатъчно подробни, недостатъчно технически по своя характер. Исках просто да ви кажа каква е моята квалификация, какъв опит имам и какво смятам по конкретни въпроси, които попадат по чапката на правосъдието, правата на потребителите и равенството на половете. Всъщност, сега импровизирам, тъй като забравих да си взема документа с заключителното ми изказване. Нека да не забравя все пак нещо съществено. В случай, че ми дадете възможност да стана комисар по този толкова важен портфейл, който пък засяга всички граждани на Съюза, то аз ще съм готова да разговарям допълнително по всички въпроси, които са от наш общ интерес. И с удоволствие ще работя в дух на сътрудничество с всички вас. Надявам се, че кратки срокове нашето сътрудничество ще пожене много успехи. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за това, че работихме в дух на, на, на приятелство. Аз не очаквах нещо подобно. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Юрова. Сега, за да приключим, всеки един от нас има по една минута. Имам предвид председателите на комисиите, които е, бяха които участваха в това изслушване. Господин Свобода има една минута. Благодаря, госпожо Юрова. Искам да изразя своето мнение от името на Комисията по правни въпроси. Ние имаме достатъчна информация и достатъчно впечатление, за да преминем към оценката на процедурата. Слушах с, с особен интерес вашето становище по международното частно право и защитата на потребителите. Имам само един коментар по организацията. В 6.30 ще има среща за оценка в зала АС 5.1. 5 г3 искам да поканя координаторите в тази зала. Ето това е от мен. Господин Мораес, от името на комисията Либе и нейните членове, които останаха до края, искам да ви благодаря за това извънредно заседание. Благодаря ние си отбелязахме вашето желание да работите в координация с заместник председателя Тимерманс, когато става дума за основните права по въпросите на правното сътрудничество и по въпросите на защита на данните. Ще работите с други комисари. Отбелязахме си вашите отговори по отношение на Европейската прокуратура и така нататък. И тук се крие проблема. Имате твърде много правомощия, има и твърде много комисари, които ще работят по едни и същи въпроси. Това не е ваша вина, всъщност. Ние ще вземем предвид съществуващото положение в 6 часа ще направим оценка на вашето представяне, ще вземем предвид това, е, което казахте и по отношение на защита на данните. Нашите координатори ще вземат окончателното решение. Благодаря ви за отговорите. Госпожа Вики Форд, благодаря ви за времето днес след обед. Казахте, че сте политик. Ние всички сме политици и политиците не винаги са съгласни един с друг, но ние сме съгласни с принципите на демокрацията. Поне се надявам, че е така. Аз ще се срещна с членовете на моята комисия и те ще решат дали са получили конкретни отговори, особено когато става дума до защитата на потребителите. Има въпроси, които не са свързани с компетенциите на моята комисия. Те са доста сложни и вероятно ще трябва да се допитаме и до други е, комисии. При всички положения ще работим в дух на демократичност и ще видим дали нашите членове са получили необходимата информация. И накрая, сега от името на Комисията по правата на жените ще се изкажа аз. Бих искал да благодаря на госпожа Юрова за нейното участие. Благодаря и на всички, които зададаха въпроса. Вероятно сте си дали сметка, че нашата комисия е комисия, която е много взискателна и ще продължиме да бъдеме такива, тъй като 52% от европейското население са жени, така че не виждам защо и по какви причини трябва да продължим да, да живееме при неравноправни условия. А, ние ще направим оценка на а, вашите отговори и ще работим в тясно сътрудничество с колегите. Надявам се, че каквото и да правите в бъдеще, то ще бъде за благото на европейските жени. Пред край на заседанието, благодаря ви за участието и търпение.